Алинея четвърта позволява мандатите на господата Андоракис Севекис и Мандоракис да бъдат проведени и е взето решение те да бъдат обявени за валидни. Очевидно няма възражения, потвърждаваме ги. Господин Залиски